консултации, за да може този инструмент да допринесе за солидарност и подпомагане на уволнените работници. Е, С дебатите по тази тема утре в 12 часа ще гласуваме по този доклад. Преминаваме към доклада на господин Лехнер. Взаимно свързване на търговските регистри. 4 минути за оратора. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колежки и колеги, колко важни са търговските регистри или фирмените книги, както ние наричаме тези регистри в Австрия, мисля, че междувременно вече всички ние сме убедени в това, още повече, че от 68 година насам се опитваме да усъвършенстваме правната уредба в рамките на Европа в тази сфера. Тъй като се разширява трансграничният характер на търговската дейност и на дейността на компаниите в Европа, се налага и това свързване на търговските регистри. Естествено, че компетенциите на националните органи няма да бъдат намалени, няма да бъдат ограничени. Много важно е обаче да има гарантирана връзка между търговските регистри, за да имаме и максимална степен на информираност. Гражданите ще могат, е, като казвам гражданите, имам предвид е, най-широкия смисъл на това понятие. Т.е. всеки, който е, е заинтересован, ще трябва да създаде повече прозрачност и същевременно да се ползва от тази прозрачност, да има повече достъп до данни и то сигурни данни. Същевременно оперативната съвместимост ще се подобри, така че в момента в който въведем в истинския смисъл на думата цялата тази система за оперативна съвместимост на търговските регистри, ние ще можем да гарантираме и едно много по-бързо регистриране и предаване на данните от мястото на централното седалище на фирмата, където е извършена регистрацията, до местата, където се намират филиалите или дъщерните дружества. Не бива в никакъв случай да е, смесваме данните, които се съдържат в търговските регистри с друг вид данни или информация в тази област. Правната същност и правното значение на данните, съдържащи се в търговските регистри, е много, много по-голямо. То е и обвързващо. Така че. Е, няма нужда да ви говоря повече за това колко е важно да се е, е, съхраняват тези данни по надлежния начин, колко е важно да се обменят, е, е как трябва да се установи един е, общ формат. Съществуват множество инициативи в това отношение. От една страна така нареченото ЕБР, инициатива за европейски бизнес регистр, представлява мрежа от търговски регистри ние ще продължим да работим и да разширяваме тази мрежа, като ще се опитаме и по един много по-задълбочен начин да разработим данните в рамките на тази мрежа. За момента само 18 държави членки участват в мрежата, но и периодът на изпитванията все още не е приключил. В рамките на инициативата за оперативна съвместимост на търговските регистри е, в цяла Европа, но също и инициативата за ЕБР, Европейския бизнес регистр. Можем да очакваме максимален успех, само ако всички държави членки е, се включат в мрежите. В момента е, нещата се решават на доброволна основа, но при всички положения в момента, в който и технически, и по същество е, проектът озрее и е, е, започне да функционира в цялостния си вид, ние ще трябва да апелираме към всички да се включат. Благодаря на докладчика. Отново 5 минути за спонтанните изказвания. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, фактът, че този бизнес регистър не е свързан в отделните държави, не са свързани помежду си тези регистрите, показва, че има още много работа пред органите, защото от 3 години сам се опитваме да направим това. 19 държави членки вече показаха, включиха своите данни в този европейски бизнес регистр, между които и Чешката република. Но качеството на данните варира от, държава до държава и не може да се гарантира пълната достоверност на тези данни. Така че призовавам комисията да се занимае с този въпрос и да призове останалите 8 държави членки също да участват и да окажат и финансова помощ за този проект, защото той е много важен. Благодаря. Извинете, сбърках не госпожа Тикала, а госпожа Регнер има думата сега. Благодаря ви, госпожо председател. Бих желала да благодаря първо на господин Лехнер за много доброто сътрудничество. Успяхме да постигнем чудесни компромиси. Говоря от името на моята политическа група. Именно задължителният характер на включването, на участието на всички държави членки е много съществен нов момент. Същевременно всички заинтересовани страни ще получат достъп. Това също е един много важен момент в е, доклада. Много важен момент е и надежността на е, данните, както и е, опита да се гарантира максимална информираност за гражданите. Естествено, как точно технически ще бъде изпълнен целият този грандиозен проект, това е въпрос, на който ще отговори комисията. А сега госпожа Тикао казва председателката. Благодаря, госпожо председател. В Европа от 80% е, от е, предприятия са средни и малки предприятия в 27-те държави членки. От 1 януари 2007 година информацията в търговските регистри трябва да бъдат е, съхранявани електронно и до тях да има достъп онлайн. Въпреки това, стандартите в различните държави са различни, както и езиците. И смятам наистина, че държавите членки трябва да участват в проект, проекти като проекта за оперативна съвместимост или Европейския бизнес регистр. И това участие трябва да бъде единодушно, това може наистина да доведе до е, спестяване на 260 милиона евро, а може би и повече, ако инициативата за електронно фактуриране се конкретизира. Dank. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca kolegyne a kolegovia vzhľadom na výhody ponúkané jednotným trhom stúpajúci nárast cezhraničných обходних možností a с оглед на предимствата, които предлага вътрешния пазар и засилващите се връзки в рамките на търговията, в Европа, естествено се налага на всяка цена да свържем търговските регистри. Дали ще успеем по един надежден начин да установ... осъществим от техническа гледна точка е, проекта. Това е големият въпрос, но аз много се надявам, че наистина всичко ще се увенчае с успех, защото е много важно да се е, осъществи тази връзка, да се е, свържат търговските регистри и естествено да осигурим надежност на данните, както и възможности за едно по-добро ползване на данните, съдържащи се в търговските регистри, особено когато става дума за сливане или за преместване на седалището на дадена фирма и така нататък. Благодаря ви. Е, госпожа Хил, дали, се, дали поиска думата? Не. Добре, тогава давам думата на господин комисаря. Госпожо председател, дами и господа депутати, свързването на търговските регистри е много важен проект, за да се подсили прозрачността на търговските ни партньори и да се е, увеличи достъпа на малките и средни предприятия до общия пазар. Искам да благодаря на господин Хелнер и също така на е, Търговската комисия за този доклад. Комисията ще представи най-късно в началото на 2011 година законодателна инициатива, която ще вземе предвид вашите заключения. Настоящата криза показва още веднъж, че имаме нужда от повече прозрачност на търговските пазари. За да могат гражданите да имат доверие, те трябва да имат достъп до официална, достоверна информация за отделните фирми. И търговските регистри ще изиграят важна роля в това отношение, като а, дадат достъп на, публи... на, на хората до такива данни. Например, Днес е много трудно по а, чисто лингвистични или други причини този регистър да се проверява, примерно, от хора на друга държава, които се интересуват от фирма, регистрирана в друга държава. И няколко разсъждения по, по доклада на господин Лехнер. Отбелязвам си вашата загриженост относно допълнителните административни разходи, които могат да проистичат всъщност от свързването на регистрите. Мога да ви гарантирам, че ние не предвиждаме да налагаме допълнителни разходи, допълнителни плащания, било то директни или не, относно свързването на регистрите. Е, трябва всички държави членки да участват в е, този механизъм за сътрудничество. Той може да а, е, има смисъл само ако всички държави участват, разбира се. И единствено чрез непрекъсната обмяна на информация, можем да имаме а, истинска прозрачност. И, държа... и комисията ще предложи механизъм а, между... с... за участие на всички държави. За сега това е липсващото ни звено. Трябва също така да има едно единствено място, където да се събира всичката информация. Тази информация ще се подава от националните законодателства и всички, било то други държави, било други фирми или граждани, трябва да могат да имат достъп до този регистър и до нужната информация. Информацията трябва да бъде дадена на всички официални езици на Европейския съюз. Това е необходимо условие, за да постигнем целта за доближаване на вътрешния пазар до гражданите ни. И регистърът трябва също така да при създаването на този регистр трябва да вземем предвид и разликите в законодателството на различните държави. Ясно е, че информацията, която ще се дава, трябва да бъде непрекъснато обновявана, достъпна и достоверна. Вашето послание е чуто от комисията. И ви гарантирам, че всяка инициатива на комисията ще е, спазва вашето изискване за защита на личните данни и данните с търговски характер. Дами и господа, вашият доклад показва още веднъж ангажираността на парламента за създаване на връзка между търговските регистри в името на благоденствието на нашите граждани. Този проект ще подсили вътрешния ни пазар и комисията е, очаква с нетърпение този доклад да бъде прият в пленарна зала. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Е, приключихме с е, разискванията по тази тема. Утре в 12.30 ще гласуваме по доклада. Преминаваме към доклада на господин Тадеош Цвивка. Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по